Започва. Протоколът от вчерашното заседание ви е раздаден. Имате ли забележки по него? Очевидно не. Следователно приемаме протокола. А сега колегата Хери Пио Кастро по правилника за вътрешния ред. Благодаря, госпожо